насилствено потушена от съветската армия. Не бива да забравяме това събитие, още повече като се има предвид, че ни бе присъдена Нобеловата награда за мир. Zur Geschäftsordnung, Herr Председателят. Процедурна бележка. Господин Силвестрис. Соло 5 секунди, неле numerose mail ке ча ha mandato. 5 секунди, ако ми позволите. Ние получаваме много различни покани. Получихме покана и